meine sehr geehrten damen und herren einen herzlichen guten morgen! die sitzung ist eröffnet. госпожи и господа добре дошли на днешното заседание. откривам го и преминавам веднага към първа точка от дневния ред изявление на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляван от заместник-председателя на комисията, господин Стилианидес. Темата е турската военна операция в северо Сирия и последиците от нея. Систем. Както знаете, имаме нова система за спонтанните е, изказвания с синя карта. Непрекъснато го повтаряме, но може да използвате и тази система, и традиционната система с синята карта. Няма също така да чакате края на дебата, за да заявите изказване. спонтанните изказвания може да го направите електронно. Сега по дневния ред. Първо ще дам думата на представителката на съвета, за да ни представи позицията. Добро утро, уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Имаме признаци на успокояване на ситуацията. Ставаме е, свидетели на дипломатически усилия за деескалация, първо от а, е, е, САЩ, от а, господин Пенс а, и господин Помпео, които договориха временно спиране на военните действия. Вчера президентът Путин и президентът Ердоган подписаха меморандум за разбирателство първия ден от сесията заместник-председателя на комисията беше тук и призова за незабавно спиране на операцията не чрез военни, а чрез дипломатически действия трябва да се действа в е, региона, за да може той да се стабилизира и да се е, сложи край на страданията на населението. Хуманитарните служби не бива да се отказват от своите отговорности, поне не изцяло, за тези, които са разселени, прогонени от домовете си, за да могат те да се върнат в тях няма никакво извинение нито за 200-те невинни е, жертви от гражданското население, нито е, за бомбардирането е, на линейки и на граждански обекти. Единственият начин да се отговори на стремежите на сирийските демократични е, сили и на населението в борбата срещу Даеш, да се гради приобщава, приобщаваща Сирия, в която всеки да може да намери своя спокоен дом. За това обаче е необходим политически процес, а не е, военни действия с участието на всички заинтересовани страни имаме е, дълг да е, подкрепим е, Конституционния комитет, който за пръв път ще се срещне в Женева този месец. Назрял е моментът за такава среща. Имаме пълно доверие в специалния пратеник на ОНЕ, господин Педерсен, и смятаме, че може да се намери политическо решение – с е, среща на комитета може да се започне един нов цикъл на изграждане на доверие и стабилно бъдеще на Сирия. Знаем, че трябва да работим много усилено. Е, няма да бъде лесен мирния политически преход. Но да, е, международните партньори трябва да бъдат включени и да, Турция и Сирия също трябва да, да дадат своя принос. Трябва да се потърси отговорност за военните престъпления, извършени от всички страни в този процес, да се сложи край на престъпленията. Това е пътя към мира, стабилността и помирението, които всички ние желаем за Сирия. Позволете ми да кажа няколко думи за Турция и нейната отговорност за сегашното положение. На границата с Сирия Турция има своите опасения за сигурността, но те не могат да, да бъдат решени с военни действия, защото те застрашават нашата сигурност. Турция години наред полага огромни усилия а, за да приеме милиони сирийски бежанци. Ние признаваме това но по този начин, по който се действа, се осложнява още повече, така или иначе, сложната и драматична ситуация. Ето защо лидерите на ЕС и външните министри осъдиха нахлуването на Турция и за това някои страни взеха решение за спиране на износа на оръжия. Необходимо е не временно прекратяване на военните действия, а пълното им спиране, с зачитане на правата на местното население, които сега се пренебрегват. Европейския съюз ясно и единно заяви своята позиция още от първия ден на нахлуването на турските войски – съветът и парламентът отправят е, еднакви послания по този въпрос и се надяваме, че те ще са принос за край на военните действия и намиране на мирно решение под егидата на ООН. Благодаря. Благодаря. Сега давам е, думата на господин Стилианидес. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, много ви благодаря за възможността да ви дам актуална информация за хуманитарното развитие в Северна Сирия. Кризата, която се разрази на 9 октомври, доведе до жертви след цивилното население, разруши гражданска инфраструктура. Ударите бяха нанесени гъстонаселен район. 200 000 души бяха разселени, 200 души загинаха. беше отказан достъп до хората на хората, които оказваха хуманитарна помощ. Международните организации трябваше да евакуират своите служители в Ирак. Искам да повторя още веднъж това, което каза вече е, председателството на съвета. Няма извинение за цивилните жертви, за разрушената гражданска инфраструктура и щетите нанесе на хората, които се опитват е, да помогнат. Болниците са извадени от строя и разрушени. Друга болница е временно не работи, защото генераторите за електричество са засегнати от ударите. Казва се, че линейките са били целенасочено атакувани, а работещите са били отвлечени или убити. Кризисната ситуация ам, засяга доставката на ежедневни услуги за хората, които вече е, живеят в криза, в криза. Така че международната хуманитарна общност вече не помага на нуждаещите се. Ние подкрепяме нашите хуманитарни партньори в Северо-Источна Сирия с 30 милиона евро и ще продължим да ги подкрепяме, докато има нужда от това. Но огъня трябва да спре от изключително важно значение да се спазва международното законодателство, да се защити гражданското население, за да може хуманитарните работници да предоставят помощ на всички, които се нуждаят, да се намали риск за тези хора. Хуманитарните работници не би трябвало в никакъв случай да бъдат на прицел. Искам да се възползвам от възможността да подчерта още веднъж какво е мнението на Европейския съюз за бежанците. Всички условия трябва да бъдат изпълнени. В противен случай Европейския съюз няма да може да предостави помощ И трябва да се изградят буферни зони в Северна Сирия. Искам да ви припомня позицията на Съюза, че всеки опит за спиране на демократичните промени ще бъде неприемлив. Уважаеми колеги, Европейската комисия оценява усилията на Турция да приемат милиони бежанци, но военната операция на Турция усложни и без това сложната ситуация. Радвам се, че европейските институции са единни в тяхната реакция срещу военните действия на Турция, но не бива да изпадаме в самодоволство. Спирането на огъня беше зачетено само частично. Ние трябва да използваме е, е, всички инструменти, с които разполагаме, за да спрем тази хуманитарна е, трагедия и да позволим на хуманитарните работници да свършат своята работа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Преминаваме към дебата. Първия, който е поискал думата е Михаил Галер от ЕНП. Благодаря, господин председател. В парламента има широк консенсус. Ние осъждаме хуването на Турция в Северна Сирия и настояваме войските да бъдат изтеглени от сирийската територия. Не сме наивни. Знаем какво беше договорено вчера в Сочи. И за това още повече е, е, съжаляваме, че изтеглянето на войските е, на Съединените щати беше едностранно и това доведе до споразумението. С наша резолюция още през март парламентът поиска да бъдат е, временно спрени преговорите с Турция. Също така а, трябва да се обмислят целенасочени економически санкции, които да не засегнат а, обаче а, турското гражданско население. Например, да се продължи а, програмата Еразъм Плюс. Имаме обаче споразумение за сълскостопански продукти и трябва да се помисли дали там не може да се направи нещо. Можем да помислим дали да не спрем действието на митническия съюз. Хората в Северна Турция не искат нито турци, нито руснаци, нито режима на Асад. И сега ще цитирам на английски какво пише в нашата резолюция. Призовавам държавите членки да приемат резолюция за създаване на зона за сигурност на ООН в Северна Сирия. Благодаря ви. Кати Пири има думата. Уважаеми колеги, две седмици минаха от последното ни пленарно заседание, когато обсъждахме кризата. Създаването на тъй наречените зони за сигурност всъщност са военни зони. Турция води военни операции в Сирия. Тук имаме е, една връзка между Турция, САД и Иран. Това застрашава стабилността на Запада. Междувременно бяха убити гражданско население, кюрди 160 хиляди от цивилното население трябваше да напуснат домовете си. Стотици от бойците на Даеш избягаха от лагерите, в които бяха охранявани. Това, което се случва в лагера Алхалав е наистина скандално. Освен това, турците са използвали бял фосфор срещу цивилно население. Всички тези варварски действия трябва да бъдат наказани чрез съдебно преследване. Така че аз мисля, че трябва да имаме предвид следното. Вчера Русия и Турция легитимизираха тази 10-километрова зона на границата, както и разселването на местното население. Всичко това погазва основни принципи на международното право, правото свързано с бежанците, хуманитарното право – Необходимо е да се наложат икономически санкции и пълно оръжейно ембарго на Турция. Искам да подчертая, че не можем да изоставим всички тези, които воюваха срещу ИДИЛ, защото това не може да бъде вариант. Благодаря. Благодаря на колегата Пири, колегата Асмани. Yes, thank you, uh, да, благодаря, господин председателю. Турската военна операция в северо Сирия предизвиква сериозна загриженост и води до хаос в региона. Има сведения за стотици жертви, стотици хиляди разселяни, дори за екзекуции. Терористите от Ислямска държава а, са избягали от а, затвора след а, оттеглянето на американските сили. Това създава възможност за връщането им на европейска земя и това е непосредствена заплаха за нашите общества, за нашите граждани. С писмо до госпожа Могерини, подкрепено от над 250 колеги, на които им благодаря, и а, с а, ангажиране с турските власти, мисля, че успях с помощта на моите колеги е, да допринеса за успокояването, но докато някои деескалират напрежението, други, като Русия, Асад и Иран се намесват. Утре Европейския парламент има уникална възможност да говори единно, ясно и отчетливо – ние не приемаме това. Това е посланието ни към Турция. Трябва ни силна позиция на Европейския съюз. Призовавам колегите в настояването ми пред върховния представител незабавно да започне диалог с турските власти и да се постигне трайно решение и ангажимент на Ердоган по отношение на приемните е, центрове и е, центровете за задържане. На масата са и предложения за економически мерки. Трябва да се сложи край на насилието. Това го дължим на населението на региона и на европейските граждани. Господин комисар, предприемете незабавно действие. Благодаря, Тиники Штрик. Благодаря ви. Точно преди две седмици Турция започна планирана военна офанзива в североизточна Сирия. Около 200 000 сирийци трябваше да избягат от домовете си. Сред тях 8 000 деца, които имат нужда от храна и подслон. Хуманитарните организации трябваше да напуснат. Това е една хуманитарна трагедия, която не бива да продължава нито с един ден повече. Вече кюртските населения нямат друга възможност, освен да чакат да се разреши конфликта. Същевременно това, което се случва, като че ли е невидимо – за света. Необходимо е Ердоган да бъде заставен да изтегли войските си. Това може да стане чрез целенасочени санкции и чрез налагане на пълно оръжейно ембарго, както и временно прекратяване на изпълнението на търговските споразумения – е, ние също времено трябва да помогнем на сирийските бежанци, като поемем своя дял. Ето защо аз мисля, че трябва да подкрепим резолюцията. Бойците на Идил избягаха от лагерите, в които бяха задържани вече няма как да бъдат съдени. Държавите членки би трябвало да поемат тези, които са останали, за да ги съдят в родната им страна и да се помогне също така на децата. Както знаем, една от целите на Ердоган е да се депортират е, сирийски бежанци обратно в страната им. Тази депортация всъщност ще наруши конвенцията за бежанците. Затова Европейския съюз не бива да връща сирийски бежанци в Турция, докато продължава кризата. Освен това, имаме и демографската промяна в Североизточна Сирия. Това е престъпление срещу човечеството. Европейския съюз трябва да направи всичко по силите си, за да защитава правата на местното население. Крайно време е да бъдем по-активни. Благодаря, благодаря колегата Берг. Господин председател, тъжен съм, но не съм изненадан, че не се спазва премирието. Беше извършено предателство срещу кюрдския народ. След като кюрдите се бореха срещу ислямска държава, Европейския съюз ги остави на произвол. Чухме заплахите на Ердоган, чухме заплахите му да изпрати хиляди бъженци към към Европа и да дестабилизира европейските държави. Трябва да покажем ясна позиция и да не водим разговор за присъединяване с Турция. Очевидно е, че поведението на Турция противоречи на мира и принципите на правовата държава. То отслаби НАТО. Действията на Турция доведоха до освобождаване на терористи и ислямисти и това поставя под заплаха държавите в Европейския съюз. Турция заедно с Катар Катар е, подкрепя Исламска държава, една от най-големите заплахи за нашия западноевропейски начин на живота. Е, е, това Турция не е част нито от Европейския съюз, нито от Европа. Благодаря, госпожа Ана Фортига. Президент. Благодаря, господин председателю. Многобройни са грешките, които международната общност допусна в Сирия още от 2011 година. Трябва да си припомним жестокостите на режима на Асад, Алепо, присъствието на Иранската революционна гвардия в подкрепа на режима на Асад и жестоката група руски наемници, добре известни и от Украина и другаде. Третата, трета подред е, е турската военна операция в е, Североизточна Сирия. Искам да цитирам е, изявлението на господин Столтенберг, може би най-балансирането. Турция има законни опасения за сигурността, но аз я призовавам да действа резервирано и ние всички трябва да призовем за това. Същевременно трябва да ни е ясно, че също такива мерки трябва да бъдат прилагани към всички фактори в региона и да използваме инструментите, които ще допринесат за стабилизацията на региона и ще повлияят върху действията, които ще намалят напрежението. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Демирел. Американският президент Тръмп каза, те са хлапета и трябваше да се позбият малко. Това а, изказване е отвратително и само показва кой мисли по детски начин. Атаките на турската армия трябва да бъдат осъдени безусловно. Нито една държава не може да нахлува в друга. Ердоган преследва геополитически мотиви и при така наречената зона за сигурност не става дума за истинска сигурност, а за преразпределение на сирийската територия. Всички е, европейски държави в съответствие с техните економически и геополитически интереси гледаха безучастно как се извършват военни престъпления. Дори не беше взето решение за истинско е, оръжейно ембарго. Ердоган няма да може да води своята война, ако международната общност говори на един език и упражнява последователен натиск върху него. И за това настоявам истинско оръжайно ембарго, никакви е, сделки с партията на е, Ердоган. Имаме нужда от политическо мирно решение за региона на е, Сирия, и, а не военно, почетавам военно решение. Е, децата, е, кюрдите са демократичните сили, които трябва да подкрепим в докато Европейска съюз и държавите преследват собствени економически интереси, кюрдите са под заплаха. Следващия оратор господин Радаковски. Отсъдзуем турецку агресию в Северной Сирии. Осъждам турската агресия в Северна Сирия. Това са военни действия без мандат от е, ООН. Е, турската агресия трябва да срещне решителната съпротива от страна на Европейския съюз. Защото последиците ще бъдат понесени от европейските държави. Терористите ще нахлуят е, в Европа. Ако Европейския съюз не иска да бъде политическо джудже, трябва да вдигне санкциите наложени на Сирия, да започне дипломатически разговори с Сирия, да приеме а, дипломатите а, на Сирия и да не се меси във вътрешните работи на тази държава. Ако искаме да бъдем справедливи, Трябва да осъдим присъствието на всички чужди сили в Сирия. По този начин е, ще е, спрем агресията. Е, Господин Халицки поиска думата. Народови Народowi му естешме винни солидарност и мам nadzieję. Аз мисля, че ние трябва да проявим солидарност към кюрдския народ. Надявам се да приемем резолюцията утре. Кюрдите се бориха, за да може след това Запада да си присвои победата над ислямска държава но кюрдите са тези, които воюваха с ислямистите в много от сирийските градове. Това, което ние предлагаме днес, е бюджетно изменение. Необходимо е, според нас, да замразим пред присъединителните фондове по член 45 и да ги прехвърлим в резерв. Не можем, разбира се, да намаляваме инвестициите в гражданското общество, но ако замразим тези фондове, това ще покаже нашата позиция и нашето несъгласие с убийството на кюрдския народ. Колегата Пицула. Благодаря. Говорим за последиците от военните действия в Сирия. Е, е споразумението а, е, с а, е, Сирия загуби давност. Междувременно беше постигнато ново споразумение между Турция и Русия. То изглежда неприемливо. Но какво можем да кажем за кюртските бойци – които дадоха голям принос за борбата срещу ислямска държава. Западните страни не желаят да поемат отговорност за тях. Какво да кажем за местното население, което изобщо не фигурира в новото споразумение? Временното спиране на военните действия е стъпка но ние не можем да останем пасивни наблюдатели на по-нататъчния процес с санкции, с забрана на износа на оръжие и с други мерки може да се действа. Но ние не взехме стратегически решения, когато не постигнахме единодушие за Северна Македония и Албания. Дали сега ще успеем да направим това? Благодаря следващия оратор. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Ердоган ни докара до тамто, където искаше. Той притисна Европейския съюз. Последната фаза започна през 2016 година, защото през 2016 прехвърлихме на него нашата миграционна политика. И сега той заплашва да отвори портите пред мигрантите. Сега започна нова фаза след неговото нахлуване в Сирия и създаването на така наречената зона за сигурност. Всички знаем за какво става дума. Той иска да изгони кюрдите от там. И всички се питат какво прави Европа. Европа гледа а, бездействено. Наблюдаваме как диктатурата на Путин подкрепя Ердоган а, и Турция. Съединените щати се а, оттеглиха набързо и изоставиха турците. И Турция взе връх в конфликта. Ние бяхме безучастни наблюдатели и нищо не направихме. Ние обаче трябва да действаме. Ние ще понесем последицата от последващата миграционна вълна и радикализир... от радикализирането на младежите, които ще се е, влеят в военните групировки. Крайно време е да заемем позиция срещу Турция. Крайно време е Европа да започне да провежда самостоятелно своята политика за сигурност, а не да е оставена на произвола на Съединените щати и Русия. 700 европейски деца се намират в лагерите и те ще платят цената. Европейския съюз има нужда от собствена политика за сигурност и миграцията. Господин Сергей Лагодински има думата. Видяхме какво се случи вчера, когато двама застаряващи мъже решиха да си поделят света в Москва. И това показва, че ние се провалихме. Съвета се провали, комисията се провали. Къде са мерките по едно обхватно оръжейно ембарго? Къде са целенасочените действия? Ние не успяхме да поемем своята отговорност за този регион, но не е късно. Все още можем да се намесим, да инвестираме в повече дипломация, в повече външна политика – на Европейския съюз. Имаме още 5 години. Може би сега няма да успеем да помогнем на хората, но в идните 5 години можем да направим нещо. Ако искате да спасим света, нека да инвестираме и в феминистка външна политика, така че да има повече жени, които вземат решения за бъдещето на света. И още нещо. Тук има консенсус Политическите групи са обединени, те искат да гласуват една категорична резолюция, но аз ще ви кажа каква е причината да подкрепим тази резолюция. Ние искаме европейско бъдеще за Турция. За да има такова европейско бъдеще, трябва да се смени турското империалистично правителство. Европейското бъдеще на Турция е гражданското население на Турция. Мнозина от тези, които сега са по затворите, но на тези, които искат да спрат резолюцията, ще кажа ясно. Ние искаме да подкрепим резолюцията, за да дадем бъдеще именно на такива хора. Една Турция, която да е в Европа. Благодаря ви, колегата Давид. Важени пане председо, здрава... Уважаеми господин председател, не ми се иска да гласувам за резолюцията в сегашния и вид – защото най-силните елементи бяха извадени и бяха добавени текстове, с които не съм съгласен. Като цяло, резолюцията е твърде закъсняла и казва твърде малко. Именно кюрдите ще пострадат най-много. Те ще дадат най-много жертви. И то на основата на споразумението от Адана – в което и Турция, и Сирия наричат кюрдите терористи. Кюрдите, които допринесоха за разбиването на ислямска държава в предишния вид. Само економическа блокада може да промени положението, но ние не искаме да действаме. Благодаря. Сега госпожа Канко. Child... Добро утро. Когато бях дете, се казваше, че американците ще дойдат и ще ни спасят. Ним, им... Аз им вярвах заради американските филми, А, но ако някой ми каже Европа ще дойде да ви спаси, аз ще се притесня и ще започна сама да се грижа за своето спасяване. Дипломацията е ма, мощно а, оръжие, но само ако има воля за действие. Европейския съюз не е глас в, при международната сигурност. Трябва да а, извлечем полките си от кризата а, в Турция, да наложим санкции и а, срещу а, Путин, да настояваме за включване на представители на кюрдите, да спрем преговорите за присъединяване и да доставим хуманитарна помощ за региона. Време е Европейския съюз да излезе на напред и да помогне най-вече на жените, които страдат в региона. Благодаря. Господин Вилумсен. Амина Матини, 73 år gammel, dræbt Мога да изброя имената на тези, които бяха убити от граната. И Хмаим Алмуса беше само на 3 години, беше тежко ранен в ръката. Лаик е само на 2 години с изгарения от втора степен. Много е дълъг този списък на жертвите на Ердоган в северо Сирия и е наистина отблъскващ. Турските военни бомбардираха цивилното население, улиците, на които живее, като използваха бомби с химични състави. Нашите съюзници Ердоган в крайна сметка спечели и ние загубихме, защото видяхме, че Турция и Путин решиха как да си поделят Сирия, докато ние седим тук и си приказваме. Същевременно целта е етническо прочистване, нека си го кажем ясно – скъпи колеги. Но ако Европейския съюз се намеси, турската економика ще претърпи срив. Така че ние трябва да подкрепим резолюцията, защото можем да спрем Ердоган. Става дума за политическа воля. Благодаря. Колегата Константино. Госпожи и господа, в продължение на вече казаното за операцията на Турция в Североизточна Турция, според новините на, в международните медии, вече има масово прогонени хора от домовете си в резултат на действията на Турция срещу кюрдите. Безразборни са нападенията срещу гражданското население, а това са военни престъпления. Това потвърди и е, американския министр на отбраната. Десетки джихадисти от Ислямска държава се твърди, че са освободени при напредването на турските военни части в е, Северна Сирия. Европейския съюз съвсем ясно трябва да изрази позицията си и да предприеме действия. Благодаря. Следващия оратор е господин Макалистър. Госпожо председател, уважаеми колеги, Турската а, операция а, е а, катастрофално събитие в трагичен а, конфликт, а, причинил страдания на а, местното население, допренесла за ислямския тероризъм колегите, особено координаторите на СНД, НП е, и ЕА да се споразумеха тази сутрин. Председателя на комисията АФЕТ, заедно с председател на комисията по външни работи на Германия и Франция, Обединеното е, кралство, приеха е, обща декларация за турското нашествие. А, е, е, общо е, писмо, казваме, че кюрдите дадоха решителен принос за победата над ислямска държава. Изразихме съжаление за отеглянето на американските войски от Северна Сирия и призовахме Европейския съюз и държавите членки да поемат отговорност и да се ангажират с разсяването на конфликта. В резолюцията, която ще приемем утре, също ще настояваме за силна единна реакция на Европейския съюз. В заключение призовавам за създаване на международно контролирана зона за сигурност в Северна Сирия. Благодаря ви. Благодаря за минута и половина, господин Зон. Благодаря, госпожо председател. От името на моята група мога да кажа, че турските военни операции са наистина в разрез с международното право. Международното право трябва да бъде рамката за всички нас, прекъсва председателката. Много ви моля малко по-бавно да говорите. Сега вече можем да чуем английския превод. Извинете за прекъсването. Но моля ви, имайте предвид превода. Както съветът заяви, това е и позицията на моята група. Турската офанзива е в ясен разрез с международното право. Международното право трябва да е рамка за всички нас. Европейския съюз се позовава на него, за да създаде пътеката за мир. Следователно, Каквито и да са нашите опасения за сигурността, ние не можем да приемем военните операции. Турция, освен това, е член на НАТО, може да се обърне към съюзниците си в НАТО за подкрепа, но едва ли ще използва тази многостранна рамка е, това, че Турция се грижи за бежанците от Сирия, не значи, че може да погазва международното право или да навлиза на територията на съседна държава. Не може също така да се меси в сложната картина в Сирия, що се отнася до етноса. Никой не може да се разполага с територията на друга държава. И сирийските семейства могат да бъдат връщани в Сирия само ако го желаят. Благодаря колегата Фон Фиси. Благодаря, госпожо председател. По времето на турската инвазия, около 7000 деца на бойци на Ислямска държава напуснаха лагерите в Северна Сирия. Сред тях около 700 граждани на Европейския съюз. Мнозина бяха принудени да избягат, съдбата им е неизвестна. Не можем да изоставим тези деца или да ги наказваме за греховете на родителите си. Нито едно дете под 10 годишна възраст не носи наказателна отговорност нито една държава членка. Призовавам държавите членки да спазват международното, европейското и национално право и да се репатрират тези деца още сега, преди да е станало твърде късно. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Брикпол. Приканвам ви, скъпи колеги, за момент да затворите очите си, да си представите, че имате дете, което е напуснало страната си, например Белгия, за да води някаква битка, която не е негова. Там се раждат вашите внуци. Конфликтът няма да пощади сина ви. Той загива там Същевременно вие се борите като лъв, за да може вашите внуци, които са жертви на една война, която не са избирали, да могат да се върнат при вас. Вие сте политици. Във вас е властта да позволите тези деца да бъдат върнати в Европа и да се изпълни Международната конвенция – за правата на детето, която всички ние трябва да зачитаме. Благодаря за минута и половина колегата Марияни. Благодаря ви, госпожо председател. Преди една година бях написал в Твитър, че единствените, които ще защитят кюрдите, това ще бъде Сирия и президента Асад. Жалко, че всичко това можеше да се предвиди толкова рано. В крайна сметка, как можехме да кажем, че кюрдите ще бъдат изоставени? Как можехме да се усъмним и във волята на президента Тръмп, който изтегли сега американските войници? Как можехме да предвидим турската реакция. Аз съм твърдо против навлизането в сирийската територия. Но разбира се, има и много терористични групи, които навлизат в турска територия. Ние трябва да зачитаме суверенитета на Сирия и да се търси помирение. Как можем да оправдаем санкциите, които ние, Европейския съюз, сме наложили върху медицински изделия? Ситуацията ни притеснява от хуманитарна гледна точка, от гледна точка на сигурността. Този район има своята специфика. Следователно, ние не бива да реагираме само емоционално, трябва да се водим от реалността и да имаме стратегия в международен план. Благодаря колегата Терч. Много благодаря, госпожо председател. Турската офанзива в Сирия е наистина трагедия, но трагедия, която можеше да се предвиди, защото Турция има своите интереси в региона. И тези 3,5 милиона бежанци, за които се грижи, са наистина голям товар. Така че едва ли може много да се очудваме. Според мен, без съмнение, ние трябва да поискаме от Турция да спре тези действия. Трябва да се създадат защитени зони. Но не бива дългосрочно да има споразумение между Путин и Турция, защото това ще помогне само на Путин и Ердоган. И Европа може само да си ближе раните и да не направи нищо друго. Защото има липса на реализъм Нещо, което виждаме непрекъснато, но което няма бъдеще. Благодаря. Благодаря колегата Георгио. Кирия Проедре е политики и ταγή της Ευρωπαϊκής Благодаря. Дали помните подкрепата за арабската пролет? В региона настъпи сурова зима. Крокодилски сълзи ляхте тогава. Сега е, сирийското е, правителство е нападнато от е, сили, които искат да разчленят държавата. Това са и НАТО, Съединените щати, Турция, силите от Персийския залив, исламистите от Ислямска държава. С проявената търпимост от Русия и Съединените щати. Ердоган за пореден път пие кръвта на кюртския народ. Необоздано. Само и само да се преразпределят петролните запаси и да се унищожи местното население. Това е трагедия. Нямам какво друго да кажа. Господин Касталдо за една минута. Благодаря. Колеги, Беше пълно предизвикателство това, което направи Ердоган, като имаме предвид международното право с позорно извършване на военни престъпления. За съжаление, това не е краят. Не е достатъчно а, да се наложи ембарго а, върху износа на оръжия за Анкара. Няма друг вариант, освен да се сложи край на всякакъв процес за а, присъединяване на, Европ... на Турция към Европейския съюз. Трябва да се плати тежка а, цена. Ми... Миграционните а, потоци винаги се използват като кос от а, Турция, но ние имаме нашите възможности да действаме с економически действия, с търговски мерки. Пред очите на всички се извършват престъпленията срещу кюрдския народ. Ако не им помогнем, не сме европейци. Благодаря, господин Басеско, за една минута. domnule președinte. Благодаря. Госпожо председател, турската инвазия в северо-источна Сирия се състои от два компонента. Единият компонент е сигурността Турция изхожда от схващането, че се бори срещу а, кюртски военни групировки. И втория компонент е хуманитарния компонент. Последиците от турската инвазия са тежки. Констатираме, че сирийската армия за първи път от много години насам отново присъства в северна Сирия това присъствие предотврати пълния контрол на Турция над дългата повече от 400 км северна граница. В рамките на 5 дни турската инвазия порогони 150 000 души от местата, на които живеят и взе 200 жертви турската инвазия даде на Путин възможността да се яви в ролята на гарант за бъдещата независимост на Сирия и на целостта на сирийския район. Даде му възможност за влияние. Казахме, е, без оръжия. Да, но Путин достава своите оръжия. Трябва да гарантираме обед Обединените нации да поемат защитата на границата. Господин Басенско, Опитах се да им направя така, че да има а, време и за другите оратори. Вие двойно пресрочихте времето си. А, госпожа Сантош за минута и половина. Е Благодаря ви, госпожо председател. В този момент ние не можем да запазим мълчание. Турската офанзива в Турция е грубо нарушаване на международното право и допълнително осложнява положението със сигурността в този регион. Местното население без друго беше отслабено от конфликта. Постигнатото с също е под заплаха. Европейския съвет обсъди уръженото ембарго, но това не е достатъчно. Би трябвало да се спрат всички продажби, да се наложат санкции срещу всички, които пряко или косвено имат вина за нарушаването на правата на човека. Необходимо е Европейският съюз да не се подава на шантажа. Добре е също така, е, че има помощ при поемането на бежанците, но ние не можем да позволим те да бъдат връщани в страната си на сила. Европейският съюз също така не може да подкрепя каквито и да било опити за насилствена социална реорганизация. Трябва да се помогне и на тези, които се биха на страната на Световната коалиция срещу ИДИЛ. В противен случай ще има последици. Благодаря за една минута, колегата Лазо. Благодаря, госпожо председател. Това, което се случва в Турция по-настоящем е само още един епизод в дългата трагедия в Сирия, но това е и наша трагедия. Турското нахлуване и борбата срещу кюрдите, които всъщност се бориха с Даеш, това е нещо, което е много лошо. Еврим Халаф, например, се бореше за нашите ценности, но сега виждаме, че тези, които бяха задържани в лагерите като бойци на Ислямска държава, успяват отново да се измъкнат на свобода има парализа. Европейският съюз не може да се радва, че Русия поема по-голяма роля в този регион. Не можем да се радваме също така, че САЩ не изпълниха своите задължения. В противен случай историята ще продължи без нас и много е вероятно срещу нас. Необходимо е да мислим стратегически и да организираме европейска отбрана, така че да налагаме зачитането на нашите ценности. За минута и половина колегата Ортасун.